Благодаря, госпожо комисар. Дискусията приключи. Е, утре ще гласуваме в 12.30. И така, сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на госпожа Алфано върху организираната престъпност в Европейски съюз. Давам ви думата за 4 минути. Е, благодаря, госпожо председател. Аз съм дълбоко удовлетворена от работата ми с всички политически групи и работата е, с докладчиците в Сянка, е, които оказаха решителен принос, за да се изготви окончателния текст. Организираната престъпност и мафиите са основна заплаха за свободата и сигурността на европейските граждани. За първ път в официален документ се говори категорично за мафия и трябва да има трансгранична борба срещу нея. Ето защо е, трябва да говорим е, е, за криминал, за организирана престъпност и мафии. Това това са метастази, е, инфилтрирани са финансите и е, публичната администрация. В доклада си е, Европейския парламент предлага конкретна политика на борба и трябва да имаме предвид колко е сериозно положението. Трябва да слушаме това, което ни казват хората, които всеки ден са изправени пред е, организираната престъпност. Магистрати, полицаи, интелектуалци, хора, които чрез е, е, ценния си принос допринесоха за изготвянето на доклада и които в държавите членки водят неравна борба срещу организираната престъпност. Всички се ръководят от печалбата и за това ние казваме, че е, трябва да е, се вземем е, с имуществото, което е придобито чрез е, организирана престъпност. Е, трябва да има директива, трябва да има един европейски корпус за идентифициране е, и конфискация на незаконно придобитото имущество. Аз искам да кажа на госпожа Рединг, че Европейския парламент изисква европейски норми за конфискация и конфискация дори при отсъствие на наказателна присъда. Е, ние искаме е, норми. Е, хубаво е да има конфискация, която да послужи за социални грижи и в културата да участва гражданското общество. Искам да ви кажа само колко е важен нашия доклад и искам да кажа какви мерки се изискват на европейско ниво. Хармонизиране на нормите по отношение на организираната престъпност, по-голяма защита на потерпевшите, да има разширение на престъпления като мафия, Евроюст да влезе във връзка с националното правораздаване, взаимно признаване на съдебните решения, прозрачност, превенция, за да не стигат обществените фондове до организирана престъпност и пране на пари. Трябва такива лица да не бъдат кандидати в, е, на европейски избори. Ние сме е, одобрили доклада в Комисията по граждански свободи. Не искаме това да остават само красиви приказки. Трябва да се пристъпи от думи към дела, за да има конкретни резултати, за да може е, Европейския парламент да бъде лидер и да оценява гражданските свободи и правосъдието в държавите членки, за защита на гражданите. И за това искаме комисията веднага да се съобрази с предложението на Европейския парламент. И не на последно място искам тази първа крачка на Европейския парламент да бъде посветена на всички жертви на организираната престъпност и на мафията в памет на жертвите е, на организираната престъпност. Е, ние трябва да отправяме категорични и безапелационни сигнали към европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Алфано. Давам думата на господин Яколини. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, бих искала да поздравя докладчика за това, че дава а, нов устрем за решаване на един важен проблем. Най-после ще разполагаме с една обща рамка, за да можем да се бориме по-единно срещу организираната престъпност и тероризма. Очакваме също и мерките, които ще предложи комисията и се надяваме, че по този начин ще, трябва, ще можем да превъзмогнем всички съществуващи сега препятствия за, примерно, отнемане имуществото на мафиоти в различните държави членки или някакви трансгранични а, препятствия съдебно сътрудничество, основано на доверие, възможност да имаме едно авангардно законодателство, обмян на опити, на информация, законодателство, което да защитава честните граждани и предприятия и подпомагане на всички от тези, които не отстъпиха и не се предадоха на мафията. Госпожа Заборск. Грация, сеньора президенте. Мадам... Госпожо комисар. Закрилата на всеки гражданин на Европейския съюз от организираната престъпност е много важно нещо, но най-важно е да закриляме децата и юношите. Това обаче не може да стане без сътрудничеството на родителите. Е, преди 4 години беше лансирана една кампания в Европа. Знаете ли къде са вашите деца в момента? Защо и целта беше да бъдат а, е, информирани родителите и да, бъ, да, им бъ, да бъде привлечено вниманието им върху опасностите, които заплашват техните деца. А, е, тогава аз разговарях разговарях с трима комисари за опасността, която тегне над децата да бъдат жертви на организираната престъпност, но не получих отговор тогава. Следващия оратор. Бих искал да похваля и да благодаря на докладчицата госпожа Алфано този доклад ще се превърне в референтен документ на Европейският парламент. Европейския парламент е, има нов, нови правомощия по силата на Лисабонския договор и борбата с е, организираната пръст престъпност, с тероризма, евентуалното създаване на Европейска прокуратура ще бъдат важни мерки в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. всички тези мерки са много важни и за семействата на жертвите и за предотвратяване бъдещи престъпни действия, като трафик на деца, незаконни осиновявания и така нататък. Нека не забравяме, че много често жените са жертви на престъпни действия и за, и за това трябва да се предприемат конкретни мерки за закрила на жените, особено когато са, да речеме, те свид, свидетели на престъпления в рамките на мафиотски семейства и така нататък. Нека не забравяме, че все повече и повече жени участват в борбата срещу престъпността в съдебната система или в образователната система, където преподавателките се опитват да създадат нова култура, нова гражданска култура. Госпожа Флашикова. Благодаря, госпожо председател, за дадената ми дума госпожо комисар борбата срещу организираната престъпност е част от е, е, политиката в областта на правосъдието на Европейския съюз. Е, сътрудничество и координацията между държави членки трябва да се подобри, законодателството трябва да се подобри, особено в областите, които са най-ефективни в борбата срещу организираната престъпност и мафията. Аз подкрепям идеята на Соня Алфанов за инициатива в подкрепа подкрепа на конфискация на имущество, е, което е придобито чрез е, незаконни е, действия. Аз подкрепям и идеята за преразпределение на конфискуваното имущество и то да се използва за защита на свидетелите, например. Председателката, господин Албрехт има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожо заместник председател на Европейската комисия, скъпи колеги, аз мисля, е, че постигнахме добър компромис и искам да изкажа благодарност на докладчика. Групата на зелените подкрепя този доклад. Важно е да вървим напред в тази област. Комисията вече е направила предложения и мисля, че сега парламента трябва да посочи в каква посока иска да се върви. Ние не сме съгласни е, по всички е, начини за прилагане на взетите решения, е, но трябва да намерим компромис. Обръщам се и към съвета, и към държавите членки, защото е възможно да има по-голямо сътрудничество защото в областта на правното и полицейско сътрудничество има много голяма съпротива и тя трябва да се преодолее, за да се борим срещу организираната престъпност. Много е важно. Сега, Пашка, господин Пашка има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Докладчика на съвета на Европа по човешки права, господин Марти, публикува миналата година доклад за убитите в Косово и там той посочва, че настоящия министър-председател е ръководител на група от началото на 90-те години, което е извършвало убийства и насилия е, и Европейския съюз е, започна разследване след доклада на господин Марти. Ние смятаме, че тези твърдения са сигурни и мисията на Eurolex не трябва да решите само на подкрепата на, на правосъдието в Косово, особено когато са извършени много убийства междувременно. Ето защо тази резолюция за Балканите ще бъде особено важна. Председателката давам думата сега на госпожа Рединг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Алфано, за този много задълбочен доклад. Дългия списък на препоръки несъмнено ще бъдат източник за вдъхновение на бъдещата работа на комисията в тази област. Организираната престъпност обхваща раз... много области от човешката дейност, международен аспект. Борбата срещу нея също. Така че, препоръките насочени към различните политики с са насочени към всякакви области, а не само вътрешния ред. Включително засягат се и нашите взаимоотношения с трети страни. Европейската комисия очаква държавите членки да ратифицира съществуващите е, международни инструменти, които са основополагащи. Те обаче трябва и да бъдат изпълнявани както в рамките на Европейския съюз, така и от нашите партньори. Европейската комисия също така прави оценка на транспонирането на е, документа акта, свързан с борбата срещу организираната престъпност и ще бъде публикувано съобщение. Това е стратегическа задача за Европейския съюз и целите са общи. Това е записано през ноември 2010 година в стратегическото съобщение на Европейската комисия. Така че при следващият първо годишен отчет на стратегията, ще можем да предоставим нужните подробности. Една от ключовите цели е борбата с организираната престъпност – за да бъде изкореднена тя, както и да се премахнат мотивите, т.е. не трябва да има пари срещу престъпна дейност. Прие се пакет за борба с корупцията и бъдещия доклад за борбата с корупци... корупцията ще засегне необходимостта от по-голям ангажимент от страна на държавите членки, за да може да се изкорени проблема. Конфискуването, отнемането на постъпленията от криминална дейност са залегнали в новия законодателен акт, който ние ще представим и ще заместим по този начин съществуващата разпоредба. Отнемането на незаконно придобито имущество ще бъде ключов инструмент и това е стратегия, която ще разработваме 2012 година. Европол и Евроюст са много важни за подкрепа на сътрудничество в областта на полицейската и съдебната дейност. Има много добри примери по отношение борбата с детска порнография, трафик на хора – трябва да продължим да укрепваме потенциала на тези агенции и в бъдеще. Има много други аспекти, които бих искала да засегна. Госпожо докладчик, вие сте засегнали много други аспекти. Ние ще и предложим нашите конкретни предложения в последствие. Утре, например, комисията ще представи за разискване съобщение към по-ясна борба в Европейския съюз срещу незаконните наркотици. Така че, както виждате, ние много бързо действаме и се надяваме, че ще продължавате да ни помагате не само с доклади, но и с конкретни действия, които са необходими. Грация. Благодаря, госпожо комисар. За е la votazione si с обсъждането. Доклад, доклада ще бъде гласуван утре в 12.30. Сега а,